Grazie. Possiamo iniziare i nostri lavori. Започваме работа. Добро утро на всички. Искам да ви напомня, както обикновено, че заседанието се предава на живо по интернет. Първа точка е приемане на дневния ред. Проекта за дневен ред ви е бил изпратен на 28 септември. Ако няма възражения, дневния ред се, прие... се счита за прият. Втора точка – съобщение на председател. Искам да ви напомня, че на 28 септември координаторите се разбраха за някои а, срещи и събития и ако няма възражения, ще се считат за прияти. Ирландия. Гаранции за Ирландия. Това трябваше да бъде декларация уверение. НП, това е поискане на НП. Нямаше възражение на заседанието на координаторите и Ниго няма какво да ни каже. Още една процедура за консултация и одобрение за Чешката република. Онова, което беше декларация, сега е протокол към Лисабонския договор и има политическо споразумение, постигнато в съвета. Становището за Комисията по външни отношения във връзка с присъединяването на Харватска. Координаторите а, споменаха господин Тарковски. Комисията по граждански свободи. Това е доклад на господин Хефнер и господин Дав ще бъде докладчик по предложение за промяна в правилника за поименно гласуване в комисиите. Предложението е това да става, това да бъде обичайна практика. Ако няма коментари, тези предложения се приемат. Аз ще поканя господин Барозов писмен вид да присъства на някои от нашите заседания, за да говори за промените в договора, касаещи економическото управление. Ако ако координаторите нямат нищо против, ние ще поканим господин Баросо на бъдещо заседание. Преминаваме към следваща точка по на протокола от заседанието. Всъщност има протокол само от едно заседание от 7 септември. Ако не получа забележки до края на заседанието, протокола ще се счита за прият. Най-важната точка в дневния ред е изменение към правилника за дейността на Европейския парламент във връзка с приемането на кодекс за поведение по отношение на финансовите интереси и конфликтите на интереси. Миналия път проведахме общо разискване по въпроса. По-конкретно ние раздадахме текст на кодекс на поведение като анекс към документ, разработен от работна група. Той е представен на председателския съвет и ще бъде представен, за да бъде взето политическо решение. Проведе се разискване. До сега не съм получил много писмени коментари. Аз, докладчик съм аз и сега ще докладвам последните промени. Промените в правилника са в правомощията на нашата комисия и в съответствие с договора ние определяме правилата. Това означава, че кодекса за поведение трябва да стане част от нашия правилник. Аз представих вариант на кодекса на поведение в вида прият от работната група. И аз смятам, че в наш интерес нещата да приключат бързо, без да въвеждаме сериозни промени. Както казах миналия път, възникнаха някои дребни промени. Не смятам, че има смисъл да говоря подробно по доклада, тъй като е раздаден. Само ще ви напомня, че вътре се съдържат общи насоки за поведението на депутатите, изискването да да декларират финансовите си интереси и са изложени санкции в случай, в случай на нарушаване на този кодекс на поведение. Също така има и правила, в които се, са представени сумите и ограниченията на стойността на подаръците в суми. Включването на кодекса на поведение в правилника се натъква на проблема, че вече имаме един член 9, който се позвава на предишния кодекс на поведение. Най-деликатната част е свързана с санкциите. Работната група е изложила, е предложила няколко санкции и те не са същите, както в, 100, в член 156 на правилника. А, има някои допълнителни а, санкции. В а, член 153 се говори за вътрешните дисциплинарни процедури в парламента, но в други части на правилника се предвиждат по-общи санкции. Ето защо кодекса за поведение, който ви представяме във вида, разработен от работната група, предвижда отделни санкции и ги включва в анекс 1. В интерес на упростяването на законодателството, което е наша цел, този списък би трябвало да се да препраща към член 153 от правилника. Това поне е моето становище. Аз мисля, че в интерес на, добрия, на добрата законодателна работа е по-добре да има препратка към член 153. Има обаче една предвидена нова санкция и това е а, оттеглянето на а, доклад от страна на депутат. Това е нещо ново и е напълно логично, тъй като се говори, тъй като говорим за прозрачност има позоваване на прозрачността и, в, е, и е възможно в някои случаи е, поведението на депутатите може да обоснове необходимостта от отегляне на доклад. Сега, ако искаме да има чисто и просто препратка към член 153, как да се процедира, очевидният отговор да се включи в правило 153. но тук има връзка не само с член 153, а и с член в нормална ситуация председателят е този, който взима решение за санкциите. Но тогава, когато един депутат взема изборна длъжност като председател на комисия, председателят на председателския съвет също може да вземе решение за санкции. Кодекса за поведение във вида, в който ни е представен от работната група, когато се стигне до такъв тип санкция, са, решението за тази санкция се взима от пленарната сесия. Има обаче предложение и да бъде изпратено на председателския съвет. Тук имаме две възможности. Първата е, както казвам в моят доклад, мандатът за съставяне на доклад може да се възприеме като изборна длъжност. С други думи, спрямо него се прилагат същите правила, както и за други видове поведение. Например, член 9. И това всъщност е и смисъла на изменение, предложено от докладчика в, извинявайте, в член 19 не 9. В член 19 можем да добавим един текст, в който се казва всеки друг изборен пост, освен мястото в парламента включва и съставянето на доклади. Т.е. съставянето на доклад, назначаването за докладчик е изборен пост. Тук има една трудност. Аз съставих изменение в това изменение, ако прецените, че това е пътя, по който трябва да вървим. Първият въпрос, който възниква обаче, е свързан с това, че може би прекомерно а, назначаването за докладчик да се а, счита за изборен пост. Решенията се, се взимат а, в а, зависимост от тежеста на различните групи. най-сериозното, най-сериозното наказание е а, отеглянето на а, изборен мандат. Има много сложна процедура, за да бъдат защитени всички права. решение трябва да бъде взето и от и от председателския съвет, а също така и от пленарната зала. Може ли тази санкция, имене отегляне на доклад, да се счита е, е, за еквивалентна на отеглянето на мандат. Санкцията може да се счита за сериозна, имайки предвид сериозността на някои доклади е, и усилията и времето, които отделят депутатите е, при работата по доклад. Оттеглянето на изборен мандат обаче е в рамките на правомощията на пленарната сесия. Що се отнася до оттеглянето на този изборен мандат, решението може да бъде взето от друг орган. Така че е трудно да видим какво изменение можем да предвидим, може би можем да предоставим правомощията за взимане на решение на комисията, за която е докладчик депутатът. Това са единствените ми съмнения. Мисля, че трябва да оставим документа във вида, в който е представен, т.е. да не го променяме кой знае колко, но ако искаме да допълним съществуващите правила, може би трябва да направим някои дребни промени. Аз не смятам, че в сегашния кодекс за поведение има някакво каквото и да било изискване, участията в по-неформалните интергрупи да подлежат на подобни санкции. Ето защо аз мисля, че можем да включим а, разпоредбите такива, каквито са в а, правилник. Имам предвид а, правило 32. Да, сега давам думата за изказвания. Първият е господин Гереро. Al principio de su intervención, el presidente ha señalado. Eh, господин председател, в началото на изказването си казахте, че въпросът е много важен. Той е важен поради политическия контекст, в който живеем, е, на фона на економическата криза, в отделни държави членки е, политическата ситуация се влушава. Така че политиката е свързана с определени проблеми. Има групи, група граждани, които отхвърлят политическите действия има други, които е, ги подкрепят, но биха искали политиката да се води по различен начин. в а, е, е, проучванията на общественото мнение се вижда, че политиците предизвикват все по-силна тревога у гражданите. Аз мисля, че всичко, което можем да направим за засилване на легитимността в очите на гражданите, да засилим прозрачността, би било полезно. Особено в момент, в който в Европейския съюз усещаме силни политически течения, насочени срещу Европейския съюз, срещу институциите. Ето защо мисля, че трябва да положим усилия за утвърждаване на представата за прозрачност на институциите и че работещите в институциите са предмет на контрол, са подлежат на контрол. Мисля, че работната група е свършила добра работа и вие, господин председател, също сте свършили чудесна работа. Както самият вие казахте, важното е тези промени да бъдат направени максимално бързо, за да се засили прозрачността и да се засили доверието на гражданите в нас. Този процес започна в нашата група, когато приехме е, реформата, насочена към е, повече прозрачност на регистъра на лобистите. В случая правим същото, но го насочваме към себе си. Тоест искаме да кажем на гражданите, че те могат да проверят нашето поведение а, и да видят, че а, поведението ни е почтено. Второ, а, що се отнася до упростяването? Много страни са показали, че колкото по-просто, лесно разбираемо и лесно приложимо е законодателството, толкова по-добре. Сложното законодателство се тълкува по различен начин. Хората винаги ще намерят вратички. аз съм за опростяване и за, и за повече рационалност на реформите. Хубаво е да имаме консултативна комисия, която да обясни на депутатите е, докъде се разпростират правата и задълженията им и до какви граници могат да се разпростират в е, определени свои а, е, действия много често, когато се нарушава кодекса на поведение, това не се дължи на лоши помисли, а, а чисто и просто на непознаване на границите, а, до които може да се разпростира а, човек. Разбира се, понякога а, а, действията са а, продиктувани от а, зла умисъл. Когато аз започнах своята кариера в, политичес... в държавната администрация в Испания, се смяташе, че когато се избира държавни служители, най-важният критерий е те да бъдат почтени. Както и в Великобритания, защото тогава, когато държавният служител не е почтен, се създават условия за неприятности. Е, аз подкрепям промените, които предлагате. Що се отнася до трудностите, с които е свързана системата за санкции, аз не съм в състояние да отговоря но обещавам да представя становищата на моята група в момента, в който ги получа, което се надявам да бъде много скоро. Смятам обаче, че ние трябва да направим ясно разграничение между това да бъдеш избран за депутат и да бъдеш определен за докладчик. Гражданите, които избират един депутат, го избират, за да участва в работата му. И тогава, когато се оттегля мандат, трябва да има много убедителни основания. необходим... Само когато има наказателно преследване срещу депутат в Испанския парламент, само тогава той може да бъде освободен. Само тогава могат да бъдат отнети правомощията му. Бихме могли и тук да подходим по подобен начин, подобен орган да вземе решение, но да отнемеш доклада на депутат заради нарушаване на правата за прозрачност – или кодекса за поведение би довело до политически последици. Изборния мандат е нещо много по-сериозно. Господин председател, добро утро. Аз мисля, че вие много умело вплетахте кодекса за поведение в правилника за работа. Аз бих искал да направя обаче няколко коментара, както и може да се очаква. Първо, по въпроса за докладчиците. Не смятам, че е необходимо да допълваме вече съществуващите санкции с, с а, изключване на докладчик от комисията. Ако парламентарната комисия прецени, че докладчикът е, направ... е извършил нарушения, тогава може да откаже да приеме неговия доклад. Е, и мисля, че би било осложняване на процедурата, ако предвидим е, подобна допълнителна санкция. Що се отнася до интергрупите, трето изменение, аз мисля, че е необходимо е, подробностите по подробностите за финансовите интереси на интергрупите да бъдат публикувани в интернет. Не е достатъчно да бъдат информирани квесторите. С цялото ми, при цялото ми уважение към квесторите, а, ако присъстват тук, дори ако не присъстват, те не са много познати и в интерес на прозрачността трябва да ги принудим а, да а, публикуват информацията за интергрупите в интернет. Шесто изменение, в което се говори за етичната страна на въпроса. се а, говори за а, самоотверженост и себеотрицание, selflessness на английски язик и безкорисността на а, английски язик а, това звучи малко странно и а, високопарно. И при всички случаи не е много местно за правилни френският оригинал мисля, че е добра основа и е добре да се поработи с експерт а, в, а, по английски язик, за да се а, намери по-удачен израз, който а, да обхване етичността и честността, които търсим. По-нататък искам да попитам дали според вас има противоречие между по точка 2 В, където се казва, че всяка дейност изпълнява на също възнаграждение от член на Европейския парламент – независимо дали в качеството на наето или самостоятелно заето лице, следва да се публикува и по точка Д, където се определя прак от 5000 евро на година. Може би службите, можем да попитаме службите, дали според тях текстът е пределно ясен. Много е важно обаче да не въвеждаме правила, които биха предизвикали по-нататъчни спорове и Накрая по 13-то изменение за правомощията на етичната комисия, която е консултативен комитет, мисля, че трябва да изясним дали е, тази етична комисия може да изслуша нарушителят. Казва се, че председателят може да го а, повика, но не се казва нищо за правомощията на консултативната комисия а, спрямо депутатът. Аз лично смятам, че консултативният комитет би трябвало да може да покани а, нарушителят. А, но ако не кажем нищо по въпроса, ще създадем множество проблеми в бъдеще. Ja, ganz herzlichen Dank. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви в качеството на докладчик. Дебатът е оживен. Виждам, че някои от колегите наистина иска да уточним подробностите и възможно е най-напред да кажем следното. Търсят се наистина технически решения а, относно детайлите, но относно същината на доклада всички сме съгласни. Докладът е отличен. И работата на групата също, работната група бе отлична. Работихме по отношение на промените на кодекса на поведение, на правилника. Необходимо е да направим всичко възможно, за да се усъвършенства тези документи, за да може да има обществено доверие в нас, много е ясно, че трябва да има баланс, да се изчистят е, проблемите, да се стигне до решения, до които са достигнати е, при обсъждания в други форуми. Благодаря за това. Не работим сами за себе си. Ние просто имаме една задача, която ни е възложена от гласоподавателите ни, което изисква и, разбира се, да спазим вложеното доверие в нас. Ако колегите не спазват изискванията на изборната длъжност, очевидно това е проблем. Ако следват личните си интереси, ако, например, когато поведението им в комисията или пък гласуването в комисия се ръководи от лични интереси, очевидно, очевидно по този начин ще се ам, накърни доверието както в тях, така и върховенството на закона и демокрацията. А това са основните принципи, в името на които сме избрани. Трябва да уточним ясни принципи, прозрачни принципи, всичко да бъде ясно в текстовете. Целта е да постигнем споразумение по този доклад, но тук виждам някои неща малко различно от Андрю. Радвам се, че докладчикът прави едни много а, интересни, деликатни предложения по отношение на ролята на докладчика. Ако възприеме задачата си един докладчик, това означава, че той не работи само единствено със своите правомощия, а парламента му предоставя допълнителни правомощия, независимо дали става въпрос за взимане на решение на ниво сесия пленарна, заседание в комисия или заседание на координатори. Следователно, необходимо е да има възможност и за сваляне на тази отговорност от докладчика, ако има ясни доказателства, че депутата злоупотребява с възложената задача. От само себе си се разбира, че така трябва да се подходи. Ако се е, злоупотреби с е, позицията на докладчик, ако се използва за интерес и е, доклада, естествено, тази задача трябва да бъде свалена от задълженията на депутата. Господин Казини, казахте, че трябва да спазваме естествено всички правила и регламенти, описани в правилника вътре в рамките на нашата дейност като депутати в парламента. Имайки предвид сегашния а, кодекс за поведение, председателството има основни правомощия при разпределение задачи. Това е член 7, както се казва в текста Председателски съвет може да отнеме правото на докладчика да пише своя доклад, което означава, че е трябва да има и ясно разбиране относно това, кой може да свали тази правомощи от докладчика и кой не. Очевидно този, който му възлага мандата. Освен това бе казано, че изборната длъжност може да бъде отнета след отнемането на различни други граждански е, правомощия. Според мен това не стои по този начин. Аз го тълкувам по различен начин. Оттеглянето на длъжностния мандат е по-малко сериозно, отколкото отнемането на граждански права, така че според мен това трябва да бъде е, последното по тежест наказание. От конституционална гледна точка е, това означава, че става въпрос за различна тежест на а, решението. По, поне, доколкото знае, в Испания бивши членове на а, парламента именно са били поставени в подобна позиция. Съда има правомощия в този смисъл, а не парламента. Що се отнася до длъжността докладчик в рамките на парламента? Очевидно парламента е единствено е в правомощието си да оттегли тази, тези правомощия в този смисъл. Аз съм склонен да, съм, да се съгласа с предложението в доклада. Отново благодаря за него. Поздравявам ви, защото наистина по-добре сте се справили, отколкото работната група по въпроса. Благодаря, председателя. Преди да дам а, думата на господин Сондегард, мога ли да насочат дебата към някои аспекти? 19-то правило – процедурата за налагане на санкции. Председателски съвет може с три пета мнозинство да вземе решение за представителите на политическите групи и може да предложи оттеглянето на тази длъжност които председателството, председателя, заместник-председателя, квестор председател на делегация, заместник е, председател на делегация или друга изборна длъжност, на която депутата е избран в рамките на парламента, ако депутатът е, допусне сериозно нарушение. Това е крайната гаранция Именно, че не само председателя на парламента, а става въпрос за квалифицирано множество и е, две трети мнозинство. Както господин Хафнер каза, мандат, който проистича от самия парламент, т.е. директен мандат, ако мога така да кажа. Проблемът е в това, че ако тази санкция е справедлива или поне е правилна от гледна точка на предложението на работната група, тогава може да се оттегли мандата на докладчика по този начин. И трябва да се спази същата процедура. С други думи, гласуване или по друг начин, така както се вземе решение на председателски съвет. Например, е, на председателски съвет може да се вземе решение или може да призове председателския съвет комисията не да изключи члена от е, е, комисията, но да оттегли от депутата мандата за доклад.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 fokuserer på det, som er det afgørende, nemlig spørgsmålet om øh, at lave forhindringer for og sanktioner mod, at folk begår, øh, eller at folk øh, modtager. Така, санкциите трябва наистина да бъдат е, ефективни. Те не, не трябва да правят възможно получаването на облаги за защита на определена позиция. И последното, което искам да кажа – кой може да е, оттегли мандата. Само избирателите, а в някои страни и е, съдилищата. Не мога обаче да приема, че е, парламентът може да е, отмени или оттегли мандата, който са дали избирателите. Ние можем да отменим само неща, за които сами сме взели решение. Значи това са същите хора, които ще е, отменят мандата, тези, които са го дали. Мисля, че трябва да внимаваме, да е, не се поддаваме на рискове е, целият този механизъм да се използва като политическа санкция за политически цели. Необходимо е да има съгласие в председателския съвет или в комисията и да се констатира, че наистина е получен на някаква облага, за да се отстояват определени интереси, лична облага. И тогава тези, които са избрали лицето а, на определената длъжност в Европейския парламент, именно те имат право и да прекратят мандата му. Е Благодаря, господин Грете. Благодаря, господин председателю. Благодаря за отличния доклад, който предложихте на вниманието на комисията. Мисля, че общо казано Имаме ясно споразумение и съгласие относно това, че вашия доклад се развива в правилната посока по отношение на кодекса на поведение. Вече имаме и регистъра за прозрачност. Това е факт. Следователно, много сериозна стъпка е направена в правилната посока, за да може парламента да бъде по-прозрачен. Що се отнася до кодекса на поведението? Той е необходим, защото имаше случаи в Европейския парламент, които са нарушения. Трябва да бъдем честни по това отношение и а, всички ние в Европейския парламент имаме ясни морални стандарти. И а, имаме своята отговорност пред е, нашите избиратели, като политици е, трябва да съзнаваме много ясно как е, точно да се държим. Но въпреки това, за съжаление, не можем да се предпазим от подобни инциденти, които са факт в миналото. Опасявам се, не съм съвсем съгласен с този общ, тази обща атмосфера на подозрение. Например, по отношение на Комисията за пропишленост имаме а, обичайна законодателна процедура. Знаем колко много време и усилия отнема тази процедура. А, работил съм с различни колеги от различни политически групи и наистина понякога нещата са много трудни. Много трудно може да се стигне до споразумение, що се отнася до подобни процедурни въпроси. И харесвам именно този аспект от вашия доклад. Вие не искате да направите нещата по-трудни за депутатите. Бих казал, че ако се случи нещо и не се спазват конкретни правила, има външни е, санкции, които да коригират нещата. Вие сте спазили всичко това, като сте използвали на нали, листина една простота и е, с, с, с, свързаност в текста, която дава възможност и за една голяма прозрачност, както и каза господин Синдегар преди малко. Наистина, не бива да се стига до политически манипулации за тези санкции, те да се използват е, като политическо средство. Трябва да помислим и за крайната цел на всичко това. Да не използваме тези мерки за политически цели. Ако мнението ви се различава от мнозинството, изказано мнение в политическата група, не трябва да се използват наистина подобни мерки за налагане на становища. По отношение на седемте точки, мисля, че те много ясно, точно отразяват позицията, включително и на ОВКО по отношение на правилника за поведение. Няма какво повече да правим според мен тук. Вашия принос е много важен и той е достатъчен. Прозрачността е важна, така че е, да бъде видимо онова, което е, парламента прави. Ние представляваме гражданите, трябва да бъдем видими за тях. И 99,9%, 99 почти 100% ние наистина спазваме високи е, етични стандарти. И това трябва да е видимо пред цялата общественост. Ако докладчик за дадена комисия се възползва от това положение, това очевидно ще означава, че за последен път изпълнява такава задача да бъде докладчик. Така че в текста всичко записано е добро, нека да го приложим. Нека да не добавяме обаче друго, защото така само ще затрудним работата на колегите. Добре, ако има въпроси в комисията, как точно се прилагат правилата, е, консултативния съвет също това е, според мен, добра идея в духа на нашия дебат. В някои области има конфликти на тълкуването. Например, е, за всеки случай, консултативният е, комитет, според мен, е на много добро предложение. Нека да го одобрим. Така че в крайна сметка на 1 декември да можем да бъдем готови, да внесем текста в пленарна зала и да приключим преди края на календарната година с процедурата. Председателя, благодаря. No, no, ha, interrumpido usted, señor presidente, pero con toda razón, porque mi deber es intervenir aquí y no hablar por teléfono, pero me ha llamado para otra cosa. Прекъснах ви, господин председателю. Имам право и освен това и задължение да говоря пред комисията. Първо, по отношение на НП. Искам да подчертая ангажимента ни към кодекса на поведение. Благодаря на вас и на колегите, които реагираха. Благодаря, господин председателю, и за начина, по който вие успяхте да обедините всичките наши понятия и убеждения в този кодекс. Това е стъпка в правилната посока и, както казах, НП ще ви подкрепи. Второ – Колегите изказват съображения по същество. Господин Сандегард има известни съмнения относно първите няколко члена, но аз не ги споделям. Когато британците бяха добри европейци, осъзнаха, че депутатите не, е, в Европейския парламент представляват всички в електората, не само техните гласоподаватели. Ние представляваме всички, е, цялата политическа партия, към която принадлежим. Що се отнася до повдигнатите днес проблеми? Относ особено онези, които вие, господин председателю, разгледахте. Ако добре си спомням, когато бях председател на ИТРЕ, и трябваше депутати като, като, а, секре, като председател трябваше да декларирам своите интереси. Трябваше да имам декларация на своите интереси. Mucho en la labor de los когато бях председател в Интегрупата, трябваше да декларирам е, своите интереси. Аз лично вярвам в този принцип. Е, creo que eso no debe ser así, porque constituyen los intergrupos un instrumento muy útil para, para Зная, че има опити да се отслаби ролята на интергрупите, но мисля, че е, тяхната роля е много важна, когато се а, е, постига съгласие по даден въпрос, така че аз плътно отстоявам интергрупите. И колкото по-прозрачни са, толкова по-добре. Освен това, вие, господин председателю, говорихте и за санкциите за депутат, който е и докладчик, а нарушава кодекса на поведението. Тук нещо много важно е примера и силата на примера, който дадем. Ако искаме точно това да подчертаем, а именно, че някой е, не заслужава повече да бъде докладчик, защото е нарушил правилата за поведение, тогава много ясно трябва да заявим това. Така че не съм съгласен с Андрю Дъв, който възприема един по-практически подход, е, свързан с е, постигането на целите на докладчика. Но а, по отношение на нарушението на кодекса и на правилата, записани в него, на практика координаторите се взимат решения по отношение разпределението на тачките и предложението от координаторите, разбира се, от се разглежда пред комисията, както и по въпроса с присъединяването с Харватия, така че е напълно възможно е да се реши, че предложения докладчик не е точно подходящия за съответната а, дейност, която му се възлага. Но след като координатори са го предложили, той се предлага на вниманието на комисията. Следователно, логиката е следната. Хората, които назначават координатора, или докладчика би трябвало да могат да свалят е, това задължение от лицето при е, възникване на обстоятелства в тази посока. И съответно решение ще бъде взето в крайна сметка и от председателски съвет. Съгласен съм с господин Дъв, че наистина консултативния комитет е нещо много важно, но има и някои аспекти, които не са съвсем ясни. Испанския парламент добре познавам, имаме статут е, на членовете, но понякога нещата не са съвсем ясни. Дали, например, когато си в е, е, управителен съвет, всъщност попадаш по смисъла на правилото или не. Освен това, правилата дават прекалено много правомощия на председателя. Ако има основателни съмнения за даден депутат относно спазване или не спазване на правилата, тогава, разбира се, според мен до би трябвало а, депутата да има право да бъде изслушан не само от председателството, но и от а, консултативния комитет и мисля, че всъщност този комитет е по-доброто място за изслушване на депутата и след това вече могат да представят своето становище като комитет на председателя. Така че пред... поздравяваме ви за извършената работа и НП ще ви подкрепи. Добрата новина, както и господин Гераро каза, е, че депутатите не само трябва да бъдат почтени, но трябва да бъдат вън от всякакво съмнение. И това ще ни помогне, този доклад ще помогне да постигнем именно това положение. Благодаря. Благодаря, господин Бронс. Yes, um, I might not be the first to rush to the defence of this Parliament or for its reputation, but it is important, of course, that all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 Uh, inadvertently encounter and then put themselves at risk of political ambush, if I can put it like that. Eh, eh, Благодаря. Господин Гереро иска да допълни предишните си коментари. Да, съвсем накратко, господин председателю. Не бива да се стига до объркване във връзка с позицията на групата на социалистите и демократите. Съгласен съм с господин Хефнер и с вас за изборната длъжност. Мисля, че използвах неправилното понятие, когато взех думата за пръв път. Благодаря, господин Шуферин. Благодаря, господин председателю. Благодаря за този доклад. Мисля, че е, разискванията са извънредно е, интересни. У мен се породиха няколко мисли. Първо за съвещателния комитет. Изменение 12. Имам въпрос само. На прав път ли сме? Това ли е най-подходящият начин да подходим а, към проблемите на прозрачността, независимо дали длъжността е изборна или назначаема? Просто е въпрос. А, смисълът на този а, дебат е а, да повишим легитимността си в очите на а, гражданите на Европа. Може би този орган трябва да състои от избираеми членове, а не назначаеми такива. Второ, И тук се връщаме е, към, всъщност по първия въпрос се връщаме тук към много стари, стари сентенции и е, стари проблеми. Второ, как ще се е, развива процедурата? Ще се протоколира ли? И ще се е, натрупват ли прецеденти, ще се развива ли практика, което може би не е, е лош е, подход, тъй като ще преодолеем неяснотата, в която се препъваме многократно. Тези решения, решенията на този комитет ще бъдат ли задължителни? И по-нататък, прави се коментар извън микрофон. А, съвещателен комитет. Съвещ... За съвещателния комитет, да. И изменение 8. В случай на неяснота, е, евродепутатът може да се обърне за съвет към съвещателния комитет. Това е правилно, но мисля, че трябва да вменим в задължение на е, комитета да даде отговор, когато му е отправено такова запитване. 15 дни, 30 дни, е, но не бива да оставяме това неизяснено. Другият въпрос е за финансовите интереси и други подобни. Мисля, че финансовите интереси трябва да бъдат е, тълкувани доста разширително. Тук говорим за изменение е, девето. Общественият сектор и частният сектор е, на времето бяха разделени от е, така прозрачна и много ясно видима синя вода, така да се каже. Е, сега вече няма такова ясно разграничение. Човек минава от единия в другия сектор, трупал опити на двете места и може би трябва да намерим редакция, която да обхване и службата в полза на правителството, на управлението, защото това може да доведе до финансови управления. Служба във връзка, да кажем, с работата на местните органи, полуправителствени, квазиправителствени структури. Мисля, че трябва да е, направим тук редакцията максимално е, широка. Не става дума само за частния сектор, не става дума само за обществения сектор. Говорим за власт, доверие и прозрачност. Това, което хората са правили на държавна служба, е, е точно толкова релевантно, колкото това, което правят в частния сектор. Благодаря. Господин Виленд. Благодаря, господин председателю. Искам да взема повод от казаното от преждеговорившите колеги, включително господин Бромс. Този документ, ако разискваме, по принцип съм за него. И най-общо, разбира се, можем да обсъждаме някои понятия, общ интерес, общественост. Това може да бъде обсъждано. В крайна сметка смятам, че ще намерим и решение – Искам да се спра на изменения 19 и 12. Аз съм тук от 14 години и нито веднъж не съм имал случай лобист да се обърне към мен по такъв начин, че дори да видя някаква заплаха на хоризонт. Така че е, това, което тук ни тревожи, е, че има други колеги, е, към които е било подходено по този начин. По този начин е, е направен опит за установяване на контакт с тях. Може би дори от моята страна хора са действали по този начин. Има и други неща, които обаче, които не са посочени тук. Ако имате те наречените агенти-провокатори, ако имате скрити провокатори, е, може да се стигне до е, попадане в клопка, при което евродепутатът ще бъде е, санкциониран. От друга страна обаче е възможно поведението му да е такова, че санкцията е да съвсем да е, да е съвсем а, уместна. Сега, ако към мен се обърнат, аз мога да кажа. Вие се държите по начин недопустим в нашия парламент. Направо ще се свържа с председателя, за да му съобщя. Мисля, че това може да се направи дори пример, който да бъде следван. Сега на господин Сюн Дегарда ще кажа следното. 95%, даже повече от колегите ни, работят почтено и полагат максимални усилия. От време на време, е, може би, има нарушения, но те са случайни. Не мисля, че те трябва да бъдат качвани на веб страницата на парламента. На нашата страница трябва да се качват добрите новини, а не лошите и особено слуховете, защото слуховете е, се разпространяват много бързо и е, стигат от единия до другия край на континента за отрицателно време. Мисля, че нашата веб страница не бива да обслужва такива цели. Сега тук говорим за председателя. Председателят има правомерен интерес нещата да се уреждат в рамките на неговия мандат. Това е добре. Членове 9, 10 и 12, мисля, все още не са стигнали до етап, при който да няма спорове. Да, трябва да видим какво ще направим с съвещателния комитет. Той е така една новаторска стъпка, да видим как да се задейства този комитет, когато има подозрение, съмнение за нарушение. Мисля обаче, че той трябва да съществува и за да дава насоки. Ако един депутат се обърне към комитета и каже, изправен съм пред такава и такава ситуация, какво поведение да възприема, какво да направя в този случай, кое е уместно, кое не. Не, не смятам, че трябва да се подхожда теоретично и комитетът да казва, вижте, от гледна точка на теорията трябва да постъпите така, гласували сме с два на един гласа и така нататък, това е вашето поведение. Не, мисля, че трябва да се окаже прагматично съдействие, необходима е и правна сигурност от гледна точка на задълженията пък на съвещателния комитет Струва ми се, че това не го споменах. Все още съм на съвещателния комитет. Ако има трети лица, които дойдат тук и извършат нарушение, това също трябва да бъде предмет на разискване. Е, естествено, трябва да се спазва известна поверителност, но комитетът трябва да има възможност да обсъжда. Сега искам да се спра на член 4, изменение 9. В това изменение се опасявам са влезли доста мъгляви от правна гледна точка. Понятие имаме 27 държави членки, те са различни и органите, които отговарят. Кои са те точно? Ако искам да изпратя въпрос, кой е съвещателният комитет във вашата страна? Как може този съвещателен комитет да се свърже с компетентните органи? Много е, е така слаба връзката между нас и националните органи. Е, не е ясно към кой орган ще се обърнем, не е ясно какъв вид е, отговор или становище е, ще е, получим. Е, депутатите нямат нужда от това. Те имат нужда да знаят към кого точно да се обърнат, точно да им се каже какво да правят и не е редно веднага да ги излагаме мисля, че не трябва да се опитваме да прибързваме и също така да не бъдем неясни е необходимо. По отношение на редовния доход, прецизна е формулировката. Няма достатъчно ясно разграничение обаче между редовен и нередовен доход. Има някои празноти. Сега е, за стойността, за очевидната стойност. Е, и тук е, пак има неяснота. Да, има някои неща, които ще окажат отражение върху члена на парламента. Той отива при съвещателния комитет и съвещателния комитет казва ми на нас не ни е ясно. Можем ли да говорим за пазарна стойност като очевидна стойност или явна стойност? Например, ако някой иска да ми подари, например, картина. Бил съм в държава членка и са ми дали такава картина. Тази картина – може е, да няма никаква стойност. Ако получа а, е, а, е, картина от шефа на едно племе а, в някоя много далечна страна, тази картина може да няма никаква стойност. Обаче друга картина може да е изключително скъпа. А, така че тук има неяснота. А, има поради силата на положението ви подаръци, които не можете да откажете. Те имат лична стойност, лична е, лична ценност. Но е, има и други, е, които са различни по характера си. Те имат пазарна стойност. И естествено, самият евродепутат може да реши да си плати подаръка, да компенсира този подарък, да кажем. Ако нещо струва 600 евро, може да каже евродепутатът, аз ще доплатя 450, защото имам брак от 150, който не мога да надхвърля. Също така има и други хипотези. Има подаръци, които се дават на вас в качеството ви на представител на парламента. Те са в известен смисъл подаръци за парламента. Сега ние понякога получаваме неща, които са на много висока стойност. Е, какво да правим? Да ги изхвърлим ли? заключение, бих отправил по-силен призив да се преодолеят празнотите. Мисля, че имаме право на имунитет трябва да има право на имунитет. Ако съществуват обвинения нещо може да е наказуемо по, наказ... по националното право. И тук Европейският парламент е редно да се занимае с поведението ви, но ако поведението ви не е наказуемо по националното право, тук в нашия парламент се явява проблем. А, например, никой не ви казва какво е правилото в случай на претърсванията на кабинетите на евродепутатите тук в нашия парламент. Никой не знае дали те могат да бъдат претърсвани или не. Смятам, че трябва да имаме имунитет. Ако евродепутатът се е отказал от мандата си, какви са правата му, след като е напуснал длъжността си? Ползва ли се от имунитет? Продължават ли да съществуват някакви права за него? Доколко евродепутатите биват защитени след като мандатът им е прекратен? Нека а, да не изхвърляме а, бебето с водата. А, мисля, че а, се нуждаем от а, ясни норми за имунитета. И а, също така, може би, трябва а, да включим нещо в а, преамбюла а, в този смисъл. Апел към съответните структури и към този парламент да разгледат въпроса. Благодаря. Сега господин Месершмит. Благодаря, господин председателю. Мисля, е, че най-напред е добре да се спра на принципа на прозрачност. Смятам, че може да се постигне превентивен ефект. Всъщност това целим, отколкото е, да е, караме хората да плащат глоби в последствие. За тази цел прозрачността е основен инструмент. Ако е, е прието решение и то е нарушено, мисля, че е в общ интерес на всички ни да стигнем до разрешаване на ситуацията максимално бързо. Ако при изпълнение на мандата си евродепутатът е, допусне нарушение, е, най-ефикасно би било да бъдат е, уведомени избирателите, че той е нарушил кодекса на поведение. За това трябва да има обнародване на страницата на Европейския парламент. Естествено, че не трябва да се дава невярна информация, но не бива да ни възпира това, че подобни информации се разпространяват бързо в интернет. Най-голямото предимство на системата на интернет е, че избирателите могат много бързо да стигнат до информация, която е достоверна. Както казаха и други колеги, е, би било добре да се оставят изменения 6 и 7. Това са положителните и отрицателните елементи на дефинициите, включени в кодекса на поведение. Значи, трябва да има положителна декларация за това какво могат да правят членовете и отрицателна декларация или норма с отрицателно предписание за това, което не могат да правят. Член 2б визира корупцията както каза колегата изказал се преди мене, корупцията е незаконна според националните законодателства. Това са 27 национални законодателства, 27 различни практика, практики. Но когато говорим за корупция, все пак у националните органи, у националните съдилища остава компетентността. Трябва да има известно сближаване обаче, защото се стига при това положение до ситуация, при която ако а, двама а, депутати направят едно и също нещо, но са от различни държави членки, единият може да а, плати а, санкция, да му бъде снет имунитета и да е бъде изпратен в затвора, а за другия това може да не се отнася, защото според неговото национално законодателство предписанията са други. Това е странно. Затова е редно да определим какво се разбира под корупция а, и а, да а, закрепим ясно, че а, правата, проистичащи от вашата позиция на евродепутат, се губят в случай на корупция. Щом като се произнесат съдилищата, това води до загуба на имунитета. Не е достатъчно само да отнемете дневните за няколко дни. Значи, е, много по-конкретен трябва да бъде подходът ни към корупцията, отколкото е направено това в този доклад. Друг въпрос. Ако е, съветът, съвещателният комитет, който се създава, е, той ли ще решава за отнемането на дневните координаторите ли решават дали докладчикът вече няма да бъде докладчик по определен въпрос и той ще бъде даден за изготвяне на доклад на друга група. Координаторите ли определят това? Не са групите или политическите партии, които ще решат тогава кой ще замести човека, който вече няма да е докладчик. Мисля, че в този доклад има много положителни аспекти, които се радват на консенсус сред нас, но все пак няма съмнение, че когато говорим за снемане на имунитет или за е, отнемането на дневните, е, трябва да бъдем много по-прецизни. Е, Onorevole Ефнер, di nuovo ha chiesto la Господин Хефнер отново поиска думата. Äh, Благодаря, господин председателю. Искам отново да взема отношение по този основен въпрос. Качеството на докладчик. И как ще подходим към него? Опитах се да анализирам по-задълбочено идеите, и доколкото разбирам, първоначалната идея на работната група за член 7 беше свързана с две различни процедури за налагане на наказания на санкции. В първия случай, в първата хипотеза, председателят взема решение. Това е по букви А и Б, латинско. Значи само по буква Е латинско процедурата е различна. Там а, се а, оттегля мандат. А, отношение имат председателският съвет и с две трети мнозинство пленарно заседание. А, пленарният състав на парламента решава. Значи, не трябва ли а, към а, качеството на докладчик да подхождаме както към всяка друга изборна длъжност или изборна функция? така усещането ми, продиктувано от е, моите възприятия за естествена справедливост, ако желаете, е, подсказва, че си поставяме много високо препятствие. Но като се съпоставят, като се претеглят една с друга тези две възможни процедури, както казаха и други е, колеги, е, трябва да подхождаме тук, така както при всеки изборен мандат. И е, след това да оставим решението на председателя, което означава, че вие не можете да е, лишите човека от мандат. Санкция която се изразява в отнемане на мандат или функция, не е нормална. Мисля, че ще бъде по-интелигентно, ако всички помислим още веднъж. Става дума за справедливост тук и въпросът е много важен. Другият проблем, който бе поставен и който трябва да бъде решен, господин Вилен го засегна. Той говори е, за това дали да захвърлите или да се откажете от подаръците, които ви се дават, за това какво става, когато те се натрупат. Мисля, че тук трябва да бъдем юридически коректни. Защото идеята е да си осигурим инструмент за оказване на влияние. Не е лоша тази идея. Според мен всички тези проблеми могат да бъдат решени. Но поисках още веднъж думата, защото така съм изненадан, че в тези разисквания не сме е, стигнали още до дефиниция е, на това, що сме ние като евродепутати, като носители на изборен мандат. Е, господин Седегард каза, е, че ние сме е, тук да, общ... да отстояваме общите интереси. Аз не съм тук да отстоявам общи интереси, аз заемам партийна позиция. И не я отстоявам. И затова малко се подразних от това, което казахте, защото е, целият смисъл на съществуване на парламент е тук да бъдат представени различните позиции, различните а, е, поз, политически позиции. А, е, нали? Аз виждам нещата по различен начин от един комунист и това е смисъла на съществуване на парламента. Казвам това, защото ако правилно разбирам философията на комунизма, наистина мога да се съглася, че тази философия е различна от моята. Благодаря, госпожа Тин. Ähm, Ще бъда кратка. Съгласна съм с казаното от господин Вилан. И по-конкретно използването на по отношение на ползването на някои правни понятия, ще се спра само на няколко момента. Много е важно консултативният орган не само да ни предоставя насоки, а трябва да има правна сигурност за депутатите. Миналия път споменах 12-то изменение за подаръците. Аз предлежа към една от по-малките групи аз често говоря пред аудитории в Германия. а самата живея в Северна Германия и знаем, че не ни се възстановяват хотелските разходи макар че ние всъщност упражняваме своя мандат и хотелските разходи се поемат от организаторите. Аз съм отсядала в петзвездни хотели в Германия и цените са различни, но те могат да бъдат около 150 като горната граница, спомената от господин Вилан. Мисля, че е необходима стандартна процедура и ясни правила, така че винаги, когато ни предоставят хотелски стаи, да не се налага да се обръщаме към комитета, който пък трябва да заседава и да решава дали изказването, което съм направила, пред съответната аудитория, част от моя мандат или не. По-нататък декларирането на доходи. Мисля, че ние трябва да можем да правим а, такива декларации. В Германия депутатите поемат всички разходи на своя съпруг или на своята съпруга. И тук се включва и доходът на съпруга или съпругата. Доходът на съпругата на един фермер, трябва, на един депутат трябва да се декларират. Тук следва да добавим нещо, за да не създадем погрешно впечатление. В а, своята работа аз съм работила за доста клиенти и винаги ми се плаща. Това няма нищо общо с парламентарната ми дейност и аз бих искала да имам възможността да декларирам доход от дейности, които не са били извършени в контекста на парламентарния мандат. Ето защо много е важно да избегнем ситуация, в която можем да бъдем обвинени за това, че печелим много, а пък посвещаваме малко време на парламентарната си дейност, особено когато това се извършва в парламента. Реших, че тези пояснения са необходими. Господин Мендес Девиго. и господин Сондергард също за кратко допълнение. Ще бъда много кратък. Искам само да поздравя господин Месер Шмидт за казаното от него. Имам обаче притеснен за, това, че не, за това, че можем да променим протокола за имунитетите. Колкото и да ми се иска да променим някои от нещата, ако ще отправяте ако ще отправите предложение за промяна в протокола за имунитетите, ние ще ви подкрепим. Благодаря. Имам въпрос във връзка с назначаването на и оттеглянето на докладчици. Колко случвало ли се и колко пъти да е бил отнет доклад на депутат, независимо от това дали става дума за неетично поведение. Очевидно това трябва да си има предвид при гласуването. Колко конкретни примера има за въпроса, който обсъждаме, за да решим какви санкции да бъдат приети? Може би не можете да ми отговорите в момента. Гос... Благодаря, господин Сондергард. Благодаря съвсем набързо към господин Хефнер. Няма да се впускам за дебат по идеологическата, за комунистическата идеология с, с него. Не съм подготвен. Ще кажа само едно нещо. Въп това, за което говорим тук е да превърнем в задължение е, службата е, в, в общия интерес. Ние се ангажираме да защитаваме обществения интерес. Но това не може да бъде проведено, защото не сме съгласни с това какво представлява обществения интерес. Възможно е да имаме различни представи за този интерес. Защо трябва да приемаме правила, за да се ангажираме с нещо, което не е дефинирано? Същото въжи и за израза безпристрастен. Какво означава това? Ми всички ние сме пристрастни, когато взимаме решение, тъй като то е свързано с нашия подход. Това са кухи думи, които нямат никакъв смисъл в ежедневния живот. Само едно изречение – политиката означава обслужване на общия интерес, на обществен интерес. Това е общоприят принцип. Второ, санкциите, за които говорим, ще бъдат безсмислени, ако хора като е, господин Сондергард не знаят какво точно означава обществен интерес. Благодаря сега е, да отговоря на този много богат дебат. Парламентари, in questo caso il Parlamento europeo, facciano tutto il possibile per avere fiducia. Някой от вас каза, че всички в парламента правят всичко възможно да спечелят доверието на избирателите, което означава, че имаме нужда от прозрачни, строги правила – които да се прилагат спрямо поведението на отделните депутати. Това потвърждава нашето намерение да приключим с този доклад колкото може по-бързо. Хубаво е да коригираме или да актуализираме а, кодекса за поведение и го правим малко прибързано след опитите за корумпиране на депутати. Това ни притесни, стресна ни и решихме, че е наш дълг да покажем, че в парламента държим на прозрачността. И за това в кодекса за поведение а, ние, ние трябва да вървим бързо, защото всичко ще загуби, загуби смисъл. Работната група разгледа кодексите за поведение на националните парламенти. Можем да ги помолим доклада им да бъде изпратен на комисията и този кодекс за поведение – има а, се стреми да бъде по-амбициозен в сравнение с националните парламенти. И така, вие искате ли да не се занимаваме с дребните корекции, да се спрем на основното в интерес на експедитивността? Аз не мога да ви дам становище по всички коментари. Аз вече споменах разликата между изборен мандат и то е изборен, избран от, на, от народа или от събрание като нашето. Що се отнася до мандата за доклад, вие предпочитате комисията да вземе решение в крайна сметка за това кой да замести докладчика. Но в предложението на работната група и според мен този аспект е важен, тази нова санкция е предвидена без да има препратка към член 153 и това е предпоследната санкция. Последната санкция е отнемането на е, мандата. Затова обаче е необходима гаранция, че председателският съвет ще постави въпроса на пленарната сесия е, с изискването за две трети мнозинство. Разбира се, пленарната сесия трябва да е, избягва политизирането на въпроса. Четвъртата санкция е отеглянето на мандата като докладчик, ако последният намоля, на, нарушава кодекса за поведение, като докладчик и председателят може да отнесе въпроса към председателския съвет. Питам се, защо не казах а, при точка четвърта същото, както при точка 5, а именно, че председателят може да приложи член 19. Или ще кажем, че председателския съвет решава веднъж за винаги, или а, въпросът следва да бъде решен от комисията. Според мен е по-разумно комисията да вземе решение, тъй като комисията е тази, която е назначила докладчика ако санкцията е отнемане на изборния мандат, предоставен от събранието председателя, заместник председателя, две трети пленарната сесия, пленарното заседание гласува с мнозинство от две трети. Когато нещо се предоставя от комисия, комисията е тази, която трябва да го отнеме. Искам да ви напомня, че имаме време за размисъл по измененията, но искам да кажа още нещо само. Консултативния или съвещателния комитет не е работа на нашата комисия, а съветът е този, който следва да предостави становище. Становището няма задължителен характер. Моето предложение тук е същото като на работната група. всички въпроси би трябвало да се поставят от председателя на комисията. Не смятам, че е уместно да вземем решение за процедура, при която докладчика да, се, да отговаря на въпроси от цялата комисия. Така че решението е за изслушване от комисията и окончателното решение да се взима от председателя. И накрая е, бюрото, член 14, е, приема мерки за, е, взима решение за начина по който ще се изпълнява кодекса и така нататък. С други думи, правомощието за започване на процедурата са предоставени на бюрото и може би това означава разработването на правила, от които да се ръководи съвещателният комитет в своята работа. Господин Сондергард, работната група е разработила само един текст, който е озаглавен Общи принципи. Аз си мисля, че в списъка с четири точки след заглавието, три от тях третират общи принципи и имат само ориентировачен характер. Те, те призовават депутатите да бъдат прозрачни и така нататък. Не може да се дефинира по точен начин поведението, което имаме предвид има практически а, примери в другата точка, а именно получаването или искането на подаръци. И, а, тук, а, тук имаме случай на не спазване на задълженията. Без да навлизаме в твърде много подробности, има а, място за критика и и размисъл, но мисля, че трябва да разграничаваме между общи принципи и конкретни задължения. Не мога да отговоря на господин Гроте за примери в миналото. Определено не е имало е, санкции или поне не са записани. Това е което мога да кажа за сега. Опитвам се да бъда кратък по интергрупите. Вярно е, както каза господин Мендес Девиго, че вече имаме такива правила. Има нещо в съществуващият кодекс за поведение, но за съжаление предишният документ не казва нищо. И ако искаме да включим санкциите, можем да, да, говор, да е, разгледаме въпроса е, тогава, когато говорим за работната група. А, извинявате за интергрупите. Господин Бронс, четвъртата четвърта точка в девето изменение. Вие казахте, че е твърде общо. Ето го, мисля. те могат да се, те трябва да се откажат от всички финансови интереси, които могат да повлияят върху упражняването на мандата. Да, вярно е, общо е, но така дойде от работната група. Не може да не бъде предложено, това е ограничение. Това е което предлага работната група. Комитетът се избира, се назначава от председателя. В работната група решиха, че би било уместно членовете да бъдат назначени от председателя, да се избегнат политически проблеми между социалисти и консерватори. И цялото трябва да бъде по-голямо от сумата на отделните части. Ще се постарая да отговоря на останалите въпроси. Когато се случиха събитията, които доведоха до съставянето на този а, проект, аз бях наблюдател. Нашата цел е да направим така, че депутатите да се държат по етичен начин и да санкционираме онези, които допускат да бъдат корумпирани. Само, че кой трябва да накаже унези, които корумпират? Корупцията не е нещо, което се случва само в парламента, случва се и в други органи. Мисля, че в съответствие с Лисабонския договор и частта му за, фун... за управлението на функционирането на Европейския съюз, ние трябва добре да обмислим нещата. В нашата комисия ние трябва да помислим по въпроса от институционална гледна точка. И член 6 предвижда възможността европейски прокурор да проучи и да наложи санкции за финансови престъпления срещу Европейския съюз. Последната точка предвижда възможността прокурора да има правомощия за всички сериозни трансгранични нарушения. Разбира се, тук възникват много деликатни въпроси, свързани с суверенитета. Но към за сега а, разследвания не могат да се водят а, във връзка с престъпления, които не зачитат а, граници, а, особено след въвеждането на Шенген. Не може да има един а, орган, който да осъществява наказателно преследване. Тук не става дума за отнемане на правомощия от държави членки а, по, с по-подмолни начини. Не знам какво ще стане и какво ще стане с които са дошли в парламента да корумпират депутатите. В... Трябва ни минимална, поне минимална хармонизация е, по отношение на подобни действия, насочени срещу е, Европейския съюз. Проведахме разговори с френски магистрати по въпроса за Европейския прокурор. Може би сега трябва да определим срокът за внасяне на изменения ако искаме да свършим работа бързо, срока за внасене на изменения трябва да бъде 27 октомври, 9 часа сутринта, за да можем след това да гласуваме на извънредно заседание, което да проведем на 14 ноември Страсбург. И ако сте съгласни, можем да процедираме по този начин разискванията малко се отклониха от това, което предвиждахме, но както и да е. Сега преминаваме към следваща точка от дневния ред, която е гражданска инициатива. На последното заседание на координаторите разгледахме две възможности. Как да се подготвим за изпълнението, защото инициативата влиза в сила до година. Господин Хефнер а, поиска от комисията а, мандата да а, състави предложение. Госпожа Гурмай отправи същото искане. Имаме подобно искане от друг колега, който не е тук. И най-доброто, което мога да направя, е да дам думата на госпожа Гормай. Много благодаря. Целта на дискусията е да решим как да изпълняваме регламента за гражданска инициатива на Европейския парламент, да изберем най-добрата процедура за това изпълнение. Както председателя Касири спомена, Господин Хафнер не може да е тук, защото председателства заседанието на комисията за бюджета. А регламентът за гражданска инициатива предвижда е, изслушвания и в парламента, за да можем да съберем милионите подписи, от които имаме нужда. Надяваме се, че това ще се случи, но се радваме, че комисията и съвета също имат свои представители тук, защото това е една много интересна обща задача, която имаме. Това е нещо съвсем ново. Очевидно някои промени трябва да бъдат предприяти в правилника на парламента. Естествено, Ален Ламасур и аз самия, като са докладчици, с, сме се заели с тази задача и вече доста време разсъждаваме по този въпрос. Що се отнася до формата на нужните промени? Намерението ни е да бъде бърза процедура, директна пряка процедура – така че в крайна сметка на 1 април да влезе процедурата в сила следващата година. 212 член от правилника трябва да бъде изменена. Разбира се, това не е много трудно да се направи. В духа на сътрудничество бихме искали съвместно да подпишем документа заедно с е, колегата Хафнер, както и останалите колеги, които участват. Искам само да ви кажа, че Комисията по петиции също изказва съгласие да участва заедно с нашата комисия, работейки по този доклад. Когато се представят предложенията на председателя Бузик, е, предложенията след това ще бъдат върнати е, в нашата комисия. Ще се подготви доклад, ако имаме възможност, разбира се, ще дискутираме и предложенията за изменения. След това ще се приеме доклада и ще влезе на пленарно заседание, така че в крайна сметка всичко предложено да влезе в правилника. Този е, подход ни дава възможност за водене на широк дебат в комисията по време на обсъждане и на регламента, както си спомняте, направихме това и надявам се, че ще бъдем готови преди, разбира се, да влезе в сила документа следващия април. Уважаеми колеги, скъпи приятели, Европейският парламент със сигурност има много важна роля в инициативата, гражданската инициатива, но не бива да забравяме, че тази инициатива е за европейските граждани, а не за членовете на Европейския парламент. Доклада, собствена инициатива, подчертава прекалено много Европейския парламент и създава, вероятно, погрешни представи. И Европейския парламент трябва да намери е, практическо решение на организиране на изслушванията. Нека да бъдем много ясни, казвайки това. Е, парламентът ще подкрепи е, Европейската гражданска инициатива. Ясно е защо това трябва да бъде подчертано и в нашия доклад. Имаме много възможности, нека не се ограничаваме по никакъв начин. По отношение на съдържанието и предложенията с Елен е, ние имаме следните виждания. Изслушването трябва да бъде организирано от компетентната комисия, заедно с е, асоциирани комисии, защото имаме различни възможности, както знаете. Председателския съвет трябва да взима решение по всеки отделен случай, коя комисия отговаря за конкретното изслушване, което трябва да се организира в рамките на 3 месеца и пред комисията да представи своите заключения. Комисията след като получи съответното предложение за организиране на излучване, представя с това решение на председателския съвет, за да може да се започне работа. Имайки предвид конкретния опит на комисията по петицията и, и а, директните жалби от а, гражданите, Мислим, че комисията може да поеме онези изслушвания, за които няма 1 милион подписи, но са от а, важно значение за гражданите. А, надяваме се, че това ще доведе до успех на инициативата. Организаторите а, влагат винаги много усилия, особено когато трябва да се съберат толкова много подписи. Колегите знаят много добре колко лесно или колко трудно е да се направи това и а, това се предприема от съответните а, комисии и колеги депутати, които добре познават проблематиката. Трябва много внимателно да подхождаме. Знаем колко много организаторска работа е необходимо, за да се изпълни тази инициатива. Ще ви бъда много благодарна да изслушам вашето мнение по тези важни въпроси, така че в крайна сметка преди 1 април да бъдем готови. Благодаря. Il collega Effner e poi il collega Effner. Ja, liebe eh, Kollegen. Имате думата, колега Хафнер. Благодаря. Колеги, направих това предложение за доклад собствена инициатива преди е, да излезем в лятна отпуска, защото съм убеден, че имаме много важна задача в тази насока. Това всъщност е наш замисъл, наша рожба. Така че трябва да се погрижим тя да порасне, да се развие, да се превърне в нещо полезно за бъдещето. Регламента гражданска инициатива е един успех – Европейският парламент успя да предложи редица важни предложения. Разбира се, надявам се по този начин подобрихме и предложението на комисията. И в крайна сметка все още не знаем кое ще бъде най-успешният модел. Всичко зависи от процедурите. Как те ще се разгърнат на практика. Имам предвид по-конкретно процедурите в парламента и между парламента, Европейската комисия и гражданите. За момента тук има още много широко поле за инициативи. Имаме е, разпоредби, които ясно са разписани, колко подписа трябва да бъдат събрани от гражданите, какво трябва да се предприеме, за да се проверят подписите и така нататък. Всичко това е уточнено до най-малка подробност. Но какво се случва после? Как се организира процеса от тук нататък? Мисля, че това са допълнение към правилата, но според мен и това няма да е достатъчно, защото има редица въпроси, които са свързани не само с нас като Европейски парламент, а засягат между институционални взаимоотношения между парламента и Европейската комисия. Този инструмент не е инструмент за взимане на решение, не е инструмент на пряката демокрация, а възможност за участие на хората. Демокрация на участието на гражданите. Така че, ние трябва да организираме диалог, който включва гражданите и институциите, така че гражданите да знаят, че техните тревоги биват изслушвани от нашите институции. Само това можем да обещаем на гражданите на този етап. Можем да съберем хиляда подписа за определен проблем, но с това ние не обещаваме, че той ще бъде решен. Ние обещаваме, че ще бъде разгледан. И тази процедура трябва да бъде регламентирана. Всичко зависи от това какъв е контекста. От една страна, това са гражданите, институциите правят, извършват своята дейност и в крайна сметка тези две паралелни дейности ако не, или влизат в конфликт, или вървят успоредно. Това е големия проблем, защото тук дискусиите се случват в парламента, отвън дискусиите текат между гражданите. Ако няма сходство, това може да подкопае демокрацията. В това е проблема. Как можем да развиваме тези паралелни процеси, които не се кръстосват? Как в крайна сметка можем да гарантираме, че те се движат по успоредни линии в една и съща посока? начин, по който да работи и комисията, и парламента. Ето това трябва да уточним. Надявам се, че ще имаме добри предложения, че няма да има происшествия, няма да има сблъсъци по трасето. Що се отнася до демокрацията на участието на гражданите в европейските държави и на европейските държави, вече имаме десетки години опит. Важно е обаче да е, разберем докъде ще стигнем, на къде вървим, за да не даваме фалшиви обещания на гражданите. Гражданите трябва да осъзнават, че ние наистина сериозно се отнасяме към техните тревоги, но и ние също трябва да разполагаме с нашата свобода, за да взимаме решение. В този смисъл, какви са проблемите? Първо, какво се случва след като получите тези милион подписи? Те се предават и петицията вече е допустима. Едно, трябва да се включи а, възможността за изслучване. Когато има компромис, последния момент в 12 без 5, тогава какво се случва? Комисията и парламента трябва да гарантира организирането на изслушването именно в Европейския парламент. Комисията ще бъде представена на съответното ниво, разбира се. Процедурата е много отворена и много неясна. Опасявам се, необходимо е всичко това да бъде уточнено. Ако подписите стигнат до комисията, комисията получава списъка, тогава какво се случва, как ще се прави оценката, как ще получи информация парламента и кой в парламента ще получи тази преписка, кой ще води преговорите от страна на парламента по отношение организацията с комисията за изслушването. Това трябва да влезе в календара на двете институции. И трябва да разполагаме с средствата в момента, които са ни разписани, кой ще представлява Европейската комисия трябва да имаме ясни взаимоотношения с нашите партньори. Кой ще участва, кой ще представлява институцията, какъв е времевия график, който ни е нужен, за да организираме едно подобно изслушване. Трябва да говорим с най-различни е, колеги, длъжности лица в парламента, какъв ще бъде формата, дали ще бъде в комисията по петиции. Те си имат много работа, така или иначе, и не знае дали това е добра идея следва да дискутираме. Трябва ли да се организира отделно тяло, отделен орган или пък водещата комисия ще поеме тази функция? Какви ще бъдат ролята на членовете на комисията, кой за какво ще отговаря, кой ще гласува, как ще се взима решението, колко граждани ще бъдат поканени, кой ще плати разходите, какво покриваме, какво не от тези разходи и така нататък. Вече доста време работя по тези въпроси знае за какво става дума. Предложението е да имаме доклад собствена инициатива по тази е, въпроси, защото това е правилният подход. Да видим как можем да дебатираме по тези въпроси, да стигнем до споразумение помежду си. Такъв доклад в собствена инициатива ще съдържа и предложение за изменение на правилата. Очевидно това е моето лично мнение, подлежи на дискусия. Надявам се, че ще намерим решение. Зита Гурмай, например, господин Омасури, всички, които вече активно участват в този процес, ще направят своите предложения. Това е съвсем разумно. Но, освен това, за да можем да стигнем до разрешение, да уточним всички проблеми, трябва да постигнем нещо, което да не е неясно. За да постигнем това, трябва да си задаваме ясни, конкретни въпроси, да стигнем до решение коя комисия прави какво, на ниво председател или председателски съвет ще се взимат решенията, кой ще покрива разходите. Ако оставим неясни тези въпроси, опасявам се, че това ще доведе до нови а, прения. Така че ясна е нова процедура, трябва да се установи, трябва много сериозно да се относим към нея. Целта на гражданската инициатива е инструмент за гражданско участие и не бива да си позволяваме да сгрешим. Трябва да гарантираме създаването на процедура за тази инициатива. Това предлагам. Е, надявам се, че ще го обсъдим заедно. Благодаря. Председателя, господин Шефлин. Благодаря. Благодаря на госпожа Гурмай. Говоря от името на ЕНП, защото господин Егуеро трябваше да излезе. Мисля, че много ясно ни запознахте къде точно се намираме в момента. Нашата позиция е общо взето подкрепяща предложението. Не подкрепяме на този етап доклад собствена инициатива. Не всички а, аспекти, а, които изискваме, са налични новия инструмент наистина може да бъде голям успех. Съществуващите процедури обаче според нас може да покрият голяма част от неясните моменти. Има все още неясноти, но те могат да бъдат разрешени по практически мнение. Съгласен съм, че тук става въпрос за диалог, за демокрация на участието на гражданите, това е правилно, но не трябва да има свръхрегулиране на процеса, защото по този начин се е, генерира е, блокиране, е, затруднение на ефективното функциониране на инструментите. И ако има прекалено е, строги правила, това означава, че в крайна сметка ще се стигне до нови неясноти, защото те ще бъдат тълкувани по различен начин, а пък ние тук трябва да имаме възможност да дадем макси... шанс за максимална гъвкавост. Просто говорим за сблъскване на култури тук. В някои култури предпочита да има много голямо регулиране, а в други общности и култури се предполага по-малко правила и регулиране на процедурите. Председателя. Господин Гераро. Е, е, Благодаря. Съвсем некратко. Когато започнахме да организираме гражданската инициатива или да замисляме концепцията за нея, знаехме, че трябва да действаме бързо – защото е записана а, разпоредба в Лисабонския договор, че гражданите имат право на това. Освен това, стигнахме до заключение, че трябва да бъде факт документа до изтичането на първата година след влизане в сила на Лисабонския договор. И това е в интерес на всички държави членки. Но до месец април, очевидно, не сме в състояние е, да подготвим инициативата и тя да влезе в сила. Трябва максимално бързо да подготвим инициативата. Не трябва да започваме дебатиране относно естеството на инициативата. Господин Ламасур и е, госпожа Гормай е, излагат много интересни идеи. Основни въпросите, които бяха зададени от господин Хафнер, са напълно основатели. Тази инициатива е, постановява, че след като отмине конкретен период изпълнението на дадена задача трябва да бъде оценена, която ни дава възможност да въведеме съответни промени, да усъвършенстваме процесите и а, доклад собствена инициатива именно може да разгърне тези инициативи и предложения. Но ако е, се опитваме да направим всичко едновременно, да въведем инициативата и да подготвим а, е, доклада, мисля, че много ще е трудно. Господин Бронс и господин Гормеш, госпожа Горме ще отговори. Инициативата е инструмент на гражданското участие. Но всъщност това е много регулирано участие и много ограничено. Има различни правила, не искаме, разбира се, фриволно развитие на тази инициатива. А, има за това тълкуване доста субективни мнения, разбира се, но с, с, ценностите и е, принадената стойност са много големи на тази инициатива. Комисар Шевковес добави едно още допълнително условие, че не трябва да бъде противна на е, интересите на Европейски съюз. Трябва да починим всичко това на общия замисъл – трябва да се изключат и антиглобалистичните мерки, защото те са изключително близо до неолибералните политики. Що се отнася до демокрацията, която е ограничена, тя всъщност не е никаква демокрация, това е една дирижирана а, възхвала. Що се отнася до големите интереси, които се проявяват от редица страни и желанието да се събере над 1 милион подписи за дадена инициатива, всъщност, е, меко казано, е едно невинно условие. Госпожа Гурмай, желаете ли да отговорите? Благодаря за вашите изказвания. Голямо удоволствие за мен е, че вие сте проучили различните възможности и факта, че е възможно да подходим по различен начин. Ще повторя. Аз бих искал да имаме ясен, директен, бърз подход, да не осложняваме прекалено живота на гражданите, трябва ясно да уточним в измененията какво трябва да се направи и председателски съвет мисля, че може да вземе решение относно всеки отделен случай, който изисква изслушвания. Така ще дадем шанс на всички колеги, които имат възможност и желаят да направят своите предложения по отношение на гражданската инициатива, да го направят. Много се радвам, отново подчертавам необходимостта от прозрачност. Благодаря. Altri, mi pare. KF. Изглежда никой е, не желая да взема думата. Е, Вече говорихме по този въпрос с координаторите. Проблемите трябва да бъдат разрешени, те са ясни кои са. Мисля, че е, приложното поле може би няма да бъде едно и също, но що се отнася до въпроса по същество, ние сме съгласни. Имаме консенсус между координаторите. Ще продължаваме със същия формат. До сега четирима души са работили по тази е, тема и ще продължат да работят. Остана отворен още един въпрос. Коя комисия и кой инструмент ще бъде използван? Ще има ли промяна в правилата? Ще има ли доклад собствена инициатива? Мисля, че доклад собствена инициатива е по-добра възможност, защото така ще можем да разгледаме по-задълбочено проблематиката, но разбира се, е, с интерес ще изслушам и другите предложения. Трябва да направим максималното, което е по силите ни. Да, вие се позовавате на е, сблъсък между културите. Но трябва да видим там, където можем да се сработим, там, където не можем, трябва да усточним а, къде процедурите имат успех, къде се разрешават, къде остават а, винаги конфликти и тогава очевидно няма как да се разрешат проблемите по ясен начин. Не бих искал да водим безкрайна дискусия. Нека да уточним този въпрос и продължим нататък. Изглежда има истинско съгласие тук ще реформираме ролите. Мисля, че това е очевидно начина по който колеги искате да процедираме. До Докладчиците ще предложат измененията. А координаторите ще а, извършат своята задача и ще видим как ще продължим по-нататък. И така продължаваме към следващата точка от дневния ред, а именно No. Ah sì, la, la questione del... Eh, Коя е тази точка? Да видим преразглеждане. Поправя се председателя. Следващата точка от дневния ред. Esatto. È stato nominato relatore per la politica europea di vicinato il collega. Европейска политика за съседство. Докладчика по становище е господин Дав. АФЕТ е водещата комисия. Те ще гласуват на 14 ноември. Господин Дав, кажете какво е вашето становище по въпроса, моля? Um, Господин председателю, комисията, както знаете, предприе голяма реформа. И мисля, че има общо съгласие е, за усъвършенстването, необходимостта от усъвършенстване по-скоро на европейската политика на добросъседство. Основният доклад е на господин Давид Шивец и на господин Шивец в Комисията по външнополитически въпроси. Този доклад в общи линии подкрепя предложенията на комисията, но според мен този доклад не отразява в достатъчна степен последиците за институциите – които ще настъпят от това усъвършенстване на политиката на добро съседство на Европейския съюз. Тук говорим както за последици в вътрешно съюзен план, последици, които ще засегнат функционирането на Съюза във вътрешен план, на вътрешната плоскост, а, така и за последици, които ще засегнат функционирането на Съюза в международните му отношения. Смятам, че би трябвало да се стремим като по-стабилна към по-трайна уредба на отношенията, които поддържаме е, със своите съседи. И в този проект на становище съм очертал това, което според мен е, основно буди безпокойство първия параграф, първия абзац говоря за целите на европейската политика на добросъседство, укрепване на економическата интеграция и постигане на политическо асоцииране между нас и нашите съседи. Във втория абзац провеждам разграничение между многостранни форуми като например Съюзът за Средиземноморието. И тук ми се струва, че трябва да се ограничим до стратегическите въпроси. И тъй наречените а, контакти да субрегионално ниво, както и двустранните а, контакти, които от функционална гледна точка са по-значими за усъвършенстването на економическата интеграция и за по-доброто политическо асоцииране с въпросните трети страни. Що се отнася до Съюза за Средиземноморието, подобно на мнозина други, смятам, че той бе създаден от хора, които си нямаха представа за Европейския съюз. А, а и за Средиземноморието. И смятам, че всъщност е, функционирането и съществуването на този е, съюз е, даде обратни резултати до сега и там са необходими радикални преобразования, ако искаме да постигне той някакви резултати. Мисля, че е много важно АВКО да наблегне върху европейската страна европейското управление е, на Съюза за Средиземноморието. Те трябва да бъдат приведени стриктно в съответствие е, с уредбата, предписана от е, договора от Лисабон, и тези въпроси да бъдат поставени под ведомството на Върховния представител по въпросите на външната политика и службата за външни действия. В следващия абзац отбелязвам, че това множество на многостранни и двустранни форми на сътрудничество обременява парламента. Мисля, че ние е, така малко безотговорно се съгласихме е, да умножим броя на международните парламентарни връзки. Особено е, в сферата на добросъседството, но не само там. Мисля, че трябва да провеждаме много по-строги разграничения в бъдеще, когато става дума за създаване на нови такива структури, форми на сътрудничество, междупарламентарно сътрудничество. Петия абзац. Отправям призив към комисията да заеме много по-прецизна позиция към а, някои а, концепции, а, усъвършенствено или разширено съдействие, кое, понятие, което бе въведено по отношение на Марокко а, и сега а, като че ли се разширява към страните от Магрема. Сега е моментът и е много важно европейската страна а, да бъде по-ясна в изказванията си за това какво може да предложи в контекста на институционните взаимоотношения с страните от арабския свят. В миналото сме търсили убежище, така да се каже, в мъгляви понятия, мисля, че не бива да го правим вече а, така разширен или засилен, укрепен статус, например, е такова понятие. То не помага за нищо. В шестия абзац визирам създаването на два механизма, които са насочени до голяма степен към една цел. при това на висока цена за бюджета на Съюза. И според мен, Авко трябва да настои е, Комисията по външни отношения да направи разлика между ролята на Европейския механизъм за демокрация и ролята на Европейската фундация за демокрация. да се е, стимулира по-нататъчно объркване и дублиране чрез тези два механизма, е, би дало повод само за съжаление. Би трябвало да се направи разграничение, дори това да е трудно. До сега в подходите и на всички комисии, които се занимават с този въпрос, това не е сторено. И най-сетне едно голямо предложение. Трябва да бъдем по-логични, по-последователни в дългосрочна перспектива, когато говорим за стабилизиране на политическите и институционните си взаимоотношения с държави, които не членуват в Европейския съюз. обтекаемостта а, и променливостта сред нашите а, съседи а, са такива, а, че, че а, взаимно изгодно и ние и нашите съседи да се стремим към онзи вид асоцииране – който да е едновременно приемлив за нас и за тях. И за това е време следващата голяма реформа на договорите, е, която, на която ще бъде поставено начало през пролетта, според мен, е, да е, бъде съобразена с предложението, да се въведе нова категория асоциирано членство на Европейския съюз. Конвенцията, която ще бъде, е, т.е. конвентът, който ще бъде свикан за е, тази нова реформа, трябва да вземе предвид тази нова идея. Има държави, които не отговарят е, на един фундаментален критерий за присъединяване към Европейския съюз, а именно да са европейски държави. Те не могат да се присъединят. На второ място, е, на е, теория има държави, които могат да подадат молба за членство в Европейския съюз, но пък решават да не го направят. Има и трета категория кои, държави, които са се опитали да станат членове на Европейския съюз, но молбите им не са били одобрени. Поради, да кажем, това, че не отговарят на критериите за конвергентност от Копенхаген. Поне в момента изпълнението на тези критерии е доста трудно за тях. В известен смисъл, те се е, нуждаят от е, стабилно, така, е, намиращо се на завет парко място, където да бъдат поставени, докато е, изпълнят критериите. И мисля си в тази връзка за държавите от Западните Балкани. Има обаче и четвърта категория държави. А именно е, съществуващи държави членки. за които е прекомерно да приемат на този етап преминаване към федерално устройство в Европейския съюз. Поради което те биха могли да искат да преминат към форма на асоцииране, която да не се отрази върху функционалните им взаимоотношения с Съюза, да не ги остави на студено и на тъмно, те все още ще се подчиняват на целите за интеграция и политическо партньорство, но ще бъдат извън, така да се каже, течението, което ни води към федерализъм. Именно всичко това придава по-голяма тежест, по-сериозна същина на нашето мнение то става по-тежко и по-значимо, отколкото може би Комисията по външни работи е смятала. Комисията по външни работи извършва много сериозна а, работа по а, политиката, а, свързана с добросъседството, а и живеем в трескави времена. Затова мисля, че е много важно а, АВКО да се а, да, да заеме позиция, да се изрази в този смисъл, давайки това становище на Комисията по външно-политически въпроси. Председателят. Извинявайте, не успях да чуя бележките на господин Дав, защото бях принуден да изляза заради други ангажименти. Давам думата сега на господин Гереро. Е, Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на господин Дав за неговото проекто становище. по този доклад по собствена инициатива на Комисията по конституционни въпроси. Смятам, че в становището има някои въпроси, по които господин Да следва да получи подкрепа. Те трябва да бъдат допълнително откроени. Има един пункт, по който ни се иска да помислим повече. Също така и има пък една трета група въпроси, които пораждат у мен и моята група безпокойство. Най-напред положителните страни на доклада това, което заслужава подкрепа. Първо, тук бих поставил подхода на господин Дав да се наблегне върху правата на човека, демокрацията и върховенството на закона в нашите отношения с съседите ни. Това е много важно, защото трябва да се признаем, че в тези отношения с съседите си в миналото не винаги сме наблягали на тези аспекти, както се е полагало. Мисля също, че призивът на господин Дав парламентът да участва пълноценно в политиката по добросъседство също трябва да бъде подкрепен. Но има един важен момент, за който трябва да помислим. А именно свързаният с Съюза за Средиземноморието. Аз се чета текста на испански. Това е единственият езиков вариант, който мога да ползвам. Обаче е, от това, което прочитам, това, което е написано, е, като че ли строи едно отхвърляне на Съюза за Средиземноморието като е, институция, като инициатива. Съгласен съм с господин Дав. И всички сме съгласни, че нашите отношения с съседите ни на южния бряг на Средиземноморието, далеч е, не са за пример. И това въжи за много сфери. Знаем какво стана е, по време на арабската пролет. Е, тези отношения не сработиха в полза нито на нас, нито на съседите ни по южния бряг на Средиземноморието. Господин Дав проследява началото на тези отношения до 1995 година Барселонския процес и Испанското председателство на Европейския съюз. От тогава насетне сме свидетели на близкоисточния конфликт и на така бурните отношения между правителството на Израел и правителствата на различните южно-средиземноморски арабски държави. Тези фактори задушават политическите инициативи, политическия диалог, те са пречка и за развитието на търговията между Европейския съюз и съответните страни. Така че Мога да се съглася с поставената от господин Даф диагноза, че е, е, Съюзът за Средиземноморието, а е преди него Барселонският процес, не са постигнали толкова, колкото се очакваше, колкото е трябвало. Те не са навлезли така надълбоко в проблематиката, но мисля, че имаме шанс да поправим всичко това и не бива да го пропускаме. Четейки испанския вариант, както казах, оставам с впечатлението, че господин Даф е, е за това съюзът за Средиземноморието просто да изчезне, да се откажем от него. Аз пък мисля, че ние би трябвало да се насочим към е, едно реформиране на този съюз в светлината на възможностите, които се предлагат сега и а, на двете страни, Европейския съюз и арабските държави, поради събитията, настъпили напоследък на южния бряг на Средиземно море. Затова мисля, че трябва малко по-внимателно да редактираме този параграф, този абзац, становището. И сега, а, последната категория проблеми, на които искам да се спра – не съм за или против искането на господин Дав да потърсим а, различен вид асоцииране с, с страните, които а, водят преговори за присъединяване към Европейския съюз. Искам да кажа само, че е, това ще е, го обсъдим е, в групата на социалистите, е, ще говорим с господин Дафи. Може би, когато се внасят изменения, ще дадем по-детайлни идеи в тази връзка. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Шифлин. Благодаря, господин председателю. И аз ще се опитам отново да отразя позицията на своята група на ЕНП. Ако мога да използвам думата, която използва и господин Дав, да, времената са трескави. И при тези условия е трудно да се предвижда. Температурата се движи нагоре, надолу, независимо дали се движите по Фаренхайт или по Целзи може да използвате и други по-стари измервателни системи. Това, което е, е важно за нас в момента е да гарантираме стабилна уредба, стабилна рамка, която и господин Дав спомена. Започвайки от тази изходна позиция, смятам, че е добре да говорим за и да се стремим към а, така стабилни институционни договорености. Аз не знам дали може да се говори всъщност за институционен дефицит в тази сфера. Е, бих говорил тук за механизма е, за гражданското общество. Е, нещо подобно, подобни механизми могат да се използват. Не съм сигурен. Какво предполага съобразяването с ценности на ниво ООН? Е, не съм сигурен, че ние 100% сме прегърнали ценностите на ОНЕ. Те се различават от тези на Европейския съюз. Може би ОНЕ трябва да съобрази ценностите си с нашите, но това е друг разговор за друго време. По втория въпрос, нашата позиция е, че източното измерение трябва да бъде много по- категорично застъпено в Европейския съюз, отколкото в момента. По третия пункт смятаме, че редакцията е прекалено така силна. Това са силни думи. Зле замислен, лошо функциониращ, прекалено, прекалено силни думи се използват. Юронест и парламентарната асамблея за евро а, Средиземноморието. Евронест наистина не функционира блестящо, но с него разполагаме. Мисля, че ако правилно си спомням, два пъти до сега сме имали а, а, сериозни трудности и за това ми се струва, че трябва да продължим с този механизъм, въпреки, че той има някои недостатъци. И по съвсем последния пункт, ако погледнете а, идеята за тази нова категория на асоциирано членство. Трябва много да внимаваме за образа, който ще излуж... излъчим, защото това много държави ще го възприемат като е, членство втора ръка. И за това моят Та идея, е, че трябва да има нещо като европейско политическо пространство. Можем да го наречем така или нещо подобно да определим като название. Мисля, че е извънредно важно да направим така, защото Швейцария и Норвегия да участват в това пространство, защото това ще ни е, даде статус е, в очите на гражданите в страните, за които говорим, какъвто статус не бихме имали иначе. Такъв образ не бихме имали. И трябва да бъдем максимално и ясни, е, че статусът на асоциирано членство не означава, че вие сте постоянен пълноправен член, а че сте в процес на движение от един статус към друг статус. Много не ми харесва тази идея за паркинг, паркобеста за някои държави, които да бъдат паркирани там. Обаче можем да си припомним историята на Великобритания пък, която бе паркирана през 60-те години, така да се каже, на паркинга в чакалнята и бе извадена от там с пълното членство, пълноправното членство през 70-те години. С това понятие за асоцииране и асоциирано членство трябва много да внимаваме, за да сме сигурни, че то ще послужи за постигане на нашите цели и няма да ги препятства. Председателят, благодаря господин Месершмит. Благодаря, господин председателю. Аз искам да поздравя господин Дав за проекта му. Много е интересен. Имам само някои въпроси. По Съюза за Средиземноморието. Е, идеята тук е, е, компетентността да бъде дадена на върховния представител. Това е смислено, но ние като Европейски парламент, разбира се, непрекъснато е, разискваме различни въпроси с върховния представител, а, а това не въжи за националните парламенти. Ако а, тази сфера на компетентност я придадем на комисията, това ще изключи националните парламенти от участие в дискусията в бъдеще. А ние, като Европейски парламент, ще можем да участваме в дискусиите за развитието на Съюза за Средиземноморието, тъй като имаме механизми. Така че, според мен, по някакъв начин трябва да помислим за това как от дискусиите за европейската политика в Средиземноморието да не изпадат националните парламенти. И второ, да, много ми е интересно така да се позадълбоча в идеята за асоциирано членство. Господин Даф спомена три категории, всъщност четири категории, различни хипотези, четири различни хипотези. Е, не можем ли е, да посочим е, по-точно каква ще е целта на тези категории, на това асоциирано членство? Е, едно и също ли ще получат като крайен резултат и като статус тези четири категории или е, във всяка категория ще се водят преговори по различен е, начин? Един и същи пакет ли ще се предлага на всяка от тези четири категории или в зависимост от категорията ще се различава пакета, който ще им се предлага? Ще им се предлагат различни условия, така да се каже, на асоциирано членство. Това са двата ми въпроса, въпроси, които според мен са интересни, но и изискват изясняване. Особено въпроса за националните парламенти, защото те в момента присъстват във форума Съюз за Средиземноморието и никога няма да се съгласят да изпаднат от него ако не им предложи някакъв друг начин да въздействат върху процесите. Благодаря. Благодаря, господин Месершмит. Господин Агнио. Благодаря. Казаха ми, че имам право да се изкажа и това, което каза господин Даф е много интересно. В своите забележки той каза, че през пролета според него ще има възможност да се ревизират договорите, което малко противоречи на казаното от министър-председателя на Великобритания, който каза, че не се предвиждат възможности или не се очертават на хоризонта възможности за презглеждане на договорите асоциираното членство е нещо безкрайно интересно, така както той го описа и е отделна категория. Или за тези страни, за които по интеграция е твърде много. Една от тези страни е Обединеното кралство, в която е, въпроса за членството е, е болезнен. Дали е, Великобритания няма да влезе в това асоциирано членство, може би ще възникнат два въпроса. Очаква ли се тази категория да допринася финансово за, в интерес на е, пълноправните членове? Към тях ще се прилагат ли правила в областта на иммиграцията е, и е, външните отношения? Благодаря. Господин Дав ще отговори. Много съм благодарен на всички онези, които се изказаха. Правилата за съставяне на мнение налагат ограничения върху дължината на текста и наличието на експозе на мотиви. Аз обаче смятам, че по отношение на Съюза Средземноморието би ми се искало да пиша на председателя на комисията и да а, изпратя текста на всички членове, за да се запознаят а, те с а, причините за моят отрицателен подход и оценка на резултатите до сега. Господин Герера пита дали е, моята цел е да сложа кръст на този съюз. Е, не, съвсем не. Но за да продължи да съществува, е, той би трябвало да бъде променен. Мисля, че в него има потенциал, който за сега не е реализиран. За да бъде реализиран този потенциал, той трябва да се приведе в съответствие с изискванията на обща външна политика и политиката по сигурността, което в момента не е така но аз ще се спра по-подробно на позицията си в писмен вид. Господин Шоплин, що се отнася до привеждането в съответствие на ценностите, имам предвид ценностите на Европейския съюз и неговите съседи в рамките на ОНЕ. Това е привеждането в съответствие на ценностите. Може би е малко пресилено да се говори за уеднаквяване на ценностите в, цел, в цялата организация ОНЕ. Спазването на правата на човека, борбата срещу корупцията, върховенството на закона – е, е, могат да бъдат общи е, ценности за нас и нашите партньори в е, международните преговори. Това е конкретна цел и можем да се обърнем към колегите от Комисията по външните отношения да включат тези ценности в своя подход към политиката за съседство. Господин Месер Шмидт ще се позова на националните парламенти в документа за Съюза на Средземноморието. В момента националните парламенти са точно толкова изключени, колкото и ние – парламентарният контрол върху Съюза на Средиземноморието е крайно слаб, дори незабележим. Приемам онова, което той иска да каже, за което той намеква, когато говори за необходимостта от усъвършенстване. По отношение на седма точка, да, е, възникват е, много въпроси и на тях трябва да се намери отговор. Все още не съм намерил тези е, отговори. Ето защо искам конвенция, защото само в рамките на този формат Европейската комисия, министър-председателите, националните парламенти, министър-председатели в това число и самия господин Камерън, както и ние, може само в този формат може да се даде дефиниция на идеята за асоцииране. Да, съгласен съм с казаното господин Шоплин за Норвегия и Швейцария. Това няма да бъде онова, което в миналото се наричаше привилегировано партньорство, което според мен е, е снисходително звучаща терминология. Е, трябва да се пазим от е, снисходителността. Смятаме, че от правна гледна точка трябва да бъде не безспорно Е, приключихме е, дебата по европейската политика за съседство. Можем да определим дата, на, на която да се гласува. Предлагам ви 24 октомври, ако докладчикът е съгласен, което означава, че срокът е, за внасене на изменения би трябвало да е 11 октомври, 9 часа сутринта. Добре, благодаря. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Изменение на акта за избиране на членовете на Европейския парламент. Вече обсъдихме а, въпроса. Докладът а, беше отложен от а, сесията на 2 юли и днес докладчикът господин Дафта ще ни представи доклада за изборната процедура. Заповядайте. Благодаря. Ето ни пак на тази тема. През юли Проведахме оживен разговор. Помолиха ме да го преразгледам аз обещах да взема под внимание конструктивните критики към първия доклад и това, което е представено на вашето внимание в момента, е това, което можем да наречем втори доклад. Ще ви представя най-важните промени. По своята същност то е доклад по собствена инициатива, тъй като предложените при предишния вариант измерения, които се появиха в трети анекс, са, са премахнати. Разбира се, те са в архива, но сега не са част от сегашния пакет. Според мен това би трябвало да упрости нещата. и да даде възможност на онези, които сега се запознават с темата, да се чувстват по-спокойни, особено в, когато дойде момента за гласуване в пленарна зала. Аз предлагам да се засили мандата. на парламента. когато разговаряме с съвета. И виждате, че темите за тези преговори са в параграф 11 на резолюцията. От първия параграф съм а, премахнал сроковете, тъй като беше изтъкнат един аргумент, с който аз не съм съгласен, но той беше изтъкнат многократно в пленарната зала, а именно, че временно за реформа в избирателната процедура моментът е избран погрешно – поради обстоятелствата, но економическото управление всъщност прави по-убедителен довода за нова процедура и за, за повишаване на легитимността, но в интерес на спокойствието аз премахнах срока 2014 година. Разбира се, не казвам, че преди 2014 година не трябва да правим нищо. При всички случаи трябва да работим. Обвиниха ме, че не съм направил оценка на финансовото въздействие на предложението, така че аз тук съм представил разчета на разходите, от което се вижда, че бюджетът на парламента няма да излезе извън предвидените граници. Въпросът дали става дума за отворена или затворена или полуотворена избирателна система. Предвидил съм въпрос, по който да се разговаря с съвета. Тук мисля, че депутатите са разделени на половина. Мисля, че съвета трябва да дойде и да ни помогне възникна въпросът дали тези 25 трябва да бъдат добавени към сегашните 751 или да бъдат включени към тях. И тук а, депутатите са разделени горе-долу на половина. Така че и този въпрос е включен към въпросите за разискване с съвета. Беше е, изтъкнат аргумента, че ни трябва един е, евро, че ни трябва един европейски, една, една европейска бюлетина. Отказах се от тази идея. Европейската комисия ще може да ни ориентира в усилията ни да намерим по-добър подход при по отношение на избирателната комисия и нейния мандат. В точка от преамбила П латинско споменах Харватска, защото е постигнато споразумение и съгласие, че Харватска ще се присъедини и сега можем да направим окончателното преразпределение на местата в парламента. Предложението трябва да дойде от парламента. Запазил съм стремежа като смятам, че можем да постигнем съгласие, ако положим усилия в разговорите с съвета да намерим математическа формула за преразпределение на местата в парламента. Това са промените, които съм внесъл във втория вариант на доклада. Предложението ми е да работим максимално бързо в комисията, за да изменим текста и след това да го приемем. И след това, вместо да внесем текста за гласуване в пленарната зала, както миналия път, да помолим председателския съвет да, създаде, да организира неформален разговор с полското председателство. В интерес на усилията да намерим отговор на въпроса какво ще стане от тук нататък. Необходимо е съвета да определи приоритетите и ако съм прав. И през пролетта започне процес на мащабно преразглеждане на договорите. Тогава ще се проведе и реформа в избирателната система. Благодаря. Господин Фокс има думата. Благодаря, господин председател. Искам да се извиня на господин Дав, че след малко трябва да си тръгна. Искам обаче да се изкажа, както казах, както съм казала преди, доклада има хубави части, има части, с които не съм съгласен. Съжалявам, че формулировката за формулата а, трябваше да бъде разводнена. Това беше много полезна част от първоначалния доклад. Приветствам и включването на параграф 3, в който се говори за цената на реформата и че всички промени, които правиме, не трябва да водят до допълнително обременяване на дънокоплаците. Приветствам и необходимостта от Европейска избирателна комисия. Много се радвам, че идеята е, че сме се отказали от идеята. Основният проблем, според мен, е самото съществуване на 25 депутати, избрани в един избирателен район. И то по принципни съображения. Трудността състои в следното. Преди той предложи допълнителни 25 депутати. Сега въпросът остава открит. Е, ще видите, че друга група депутати ще се противопостави, защото ако извадите 25 от общия брой и след това извадите броя за хърватските депутати, е, голям брой средни държави, които ще пострадат и в встъплението си вие казахте, че ще се занимаете с основните критики. Една от критиките, с които не сте се занимал, поради лична привързаност към параграф 2 са тези общоевропейски депутати. Ако искате докладът да мине, трябва да зачертаете параграф 2. Предполагам, че този доклад няма да бъде прият заради параграф 2. Приятелски съвет, откажете се от него. Малко съм предпазлив по отношение на вашето предложение да не внасяме доклада за разискване и приемане в пленарната зала, искате направо да се обърнем към председателски съвет. простете ми, но вие знаете, че втори параграф няма да бъде прият така че мисля, че трябва да има гласуване по втори параграф. Мисля, че съм прав, че той ще бъде отхвърлен. Притеснявам се от това, че може би вие се притеснявате от гласуването. Смятам, че трябва да насърчим дебат относно полезността на общоевропейски депутати. Аз лично не смятам и смятам, че и пленарната зала ще реши същото. Миналия път при гласуването докладът не мина и то защото председателския съвет не, не може да понесе идеята, че доклад, който насърчава все по-тясната интеграция е отхвърлен. Господин председател, не ми харесва идеята за неформална дискусия със съвета. Докладът е по-добър, но е, смятам, че срещу него могат да се отправят критики поради наличието на, поради втори параграф. Е, господин Шоплин има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Дав. Съгласен съм с него, когато казва, ето ни отново а, на а, тази дискусия. Докладът е обсъден, беше обсъден пространно. В а, ревизирания доклад а, има много тези, с които ЕНП може да се съгласи но пак ще повторя нещо, което казахме сутринта. Трескавото време, в което живеем, създава проблеми. Моят въпрос, и той не е само риторичен, е може ли тази реформа да получи подкрепата на гражданите на Европа в настоящия момент – е, е, а също така и сред е, голяма част в парламента. Имам своите съмнения. Мисля, че от лятото насам нещата не са се променили, кой знае колко. Дали през пролета ще има мащабна промяна на договорите е друг въпрос. Също така бих казал, че процесът ще бъде много по-дългосрочен, отколкото ни, се подсказ... ни показва докладът. И ако действително процесът е по-дългосрочен и не забравяйте, че НП смята, че не е сега времето на този доклад, може, могат да се положат усилия, за да се привлече подкрепа за е, основната теза на доклада, която включва и общоевропейска листа. Е, всичко това означава, че ни трябва период на размисъл, и ако продължим метафората с трескавото време, нека да премерим температурата за определен период от време и, и да видим дали действително има подкрепа. Мисля, че това е момент, в който принципът и прагматизмът е, сочат в различни посоки. Аз смятам, че би било жалко документът да бъде отхвърлен като цяло заради нашата привързаност. Ето защо аз бих призовал за предпазливост. Господин, мистер, господин Хафтън има думата. Благодаря. Понякога трябва да направим стъпка напред или поне да имаме достатъчно кораж да правим разумни стъпки напред. Защото това в крайна сметка може да помогне на развитието на Европа. Не мисля, че ще получим доста подкрепа, ако просто запазим сегашното положение. Не е ново предложението направено от господин Дъв. Той представи различни варианти пред парламента вече на тази тема. И изглежда ми, че това е част от работата на Европейския парламент по отношение на листите, общоевропейските листи. Всъщност това изразява общата ни гледна точка към институциите, към държавите членки, които имат своите представители, избирани пряко, а също времено биха могли да избират и членове на Европейския парламент не като граждани на национална държава, а като европейски граждани. Мисля, че по този начин е, остава в центъра на вниманието и европейското измерение. Европейските избори могат да бъдат още по-европейски. Искаме общо европейски листи и тогава ще трябва и партиите да водят по европейски дебат за бъдеще. Ще трябва да взимат решения по отношение на листите и така нататък. Аз лично мисля, че това са добри стъпки в правилната посока и те са разумни. Според мен докладът е подобрен. Моята политическа група и лично аз подкрепяме доклада от самото начало. Може би повече от всички остали. Вероятно повече от либералите е, в парламента партията, която принадлежи господин Дъв. Става въпрос за консолидиране, сближаване на Европа и развитие на демокрацията. Не съм несъгласен с онези аспекти от доклада, които в момента са изключени от него, но мисля, че като цяло доклада е много добър, защото подхода, възприят от господин Дъв, ни позволява да преодолеем а, известното а, резистентност в парламента по отношение на някои от а, възраженията, които възникваха в миналото. Надявам се, че в момента няма да има такива възражения. Господин Дъв предлага един процес, който да бъде стартиран, да бъде обективен и точно обща европейска листа е именно обективния подход може също така а, да разгледаме предложението за преместване на изборите през месец май, кое също има а, разум в това предложение, аз го подкрепям. Колегата Фокс излезе от залата, за съжаление, но аз искам накратко да отговоря на казаното отново. Той по-рано сподели мненията си по отношение на 25-те членове на парламента, т.е. плюс 751, 25 плюс сегашната бройка. Това е един въпрос, който се дебатира доста време. Въпросът е дали те да останат в рамките на 751 депутата или да се добавят към тях. Ако се добавят към съществуващия брой, е единия аспект на предложението. Ако обаче останат вътре в тази бройка, може би ще има известни възражения, защото вероятно бих са се изказвали и мнение, че по този начин ще има страничен, странично последствие, а именно ще се ограничи броя на моята партия, на моята страна в шанса да гласува за своите депутати. Трябва да има много ясно правило, ясно уточнение даже, ако мога така да кажа. Ако има общо европейска листа, тогава ще се правят изчисленията въз основа на националните листи. Други думи, няма да има промяна в квотите. Ще има различен а, избирателен процес, ако се включи подобна система. Това е система, която съществува в някои от държавите членки. Например, Федерална република Германия има първо и второ гласуване. Първото гласуване е възоснова на номинираните кандидати по именно, а второто гласуване по отношение на общото разпределение на местата в парламента. Това е един различен изборен процес, има различно взаимоотношение между кандидатите е, за депутати и партията. Така че това е моето скромно предложение в тази насока. Ще може да се учат възраженията и от двете страни на водения аргумент. Заключение – Колегите, които в миналото изразяваха своята тревога и притеснения, сега могат да са спокойни, че докладчика ги е учел, така че се надявам те да могат да подкрепят господин Дъв и доклада в пленарна зала. Благодаря. Благодаря. Трима оратори са заявили желание. Трябва да приключим в 12.30, така че много ви моля, бъдете кратки защото след това няма да има превод. Госпожа Ятенаки. Китоксия, хера президенти. Кахтен. Благодаря. Искам да се спра на две неща. Първо, хората си имат своите мечти и цели. Знаем това. И не винаги знаем какво точно представляват е, и означават мечтите ни. По-настоящем говорим за различни мечти, които се опитваме да обединим. Някои, може би, са много значими. Новите цели и новите ни мечти не непременно са по-добри от старите, обаче. Ще се спра на две неща. Първо, общо европейската листа. Както казах и миналия път, не съм горещ привърженик на тази идея. Защо? Ние на практика ще създадем раз, разделение между добрите и лошите депутати. Добрите общоевропейски, тези 25 от листата и останалите, които не са добри европейци в този смисъл, но все пак са в листите. Защо мисля така? Кой ще бъде включен в тези общоевропейски листи? Аз лично не виждам как аз бих могла да бъде включена, например. И това в крайна сметка е заложената идея. В Финландия имаме само един избирателен район. Което означава, че имаме много работа, защото представляваме цялата си страна. Финландските депутати представляват цялата страна. Остава въпросът дали а, ще остане сегашния брой депутати плюс или минус новите 25. А, това е нещо много важно. Председателя прекъсва оратори. Имаме още двама оратора и само 5 минути остава до края на заседанието. Освен това трябва да дадем думата и на докладчика да отговори. Много ви моля да бъдете по-остегнати в изказването. Eli tämä vienti tänne neuvoston kokouksen, kyllä mä toivoisin, että siinäkin noudatettaisiin. Dobrá. Фактът, че парламентът трябва да вземе решение относно този въпрос е, и трябва да го предостави на вниманието на съвета трябва по-демократичен, по-широк дебат да се води, а не само от няколко депутати по този въпрос. Председателя, благодаря. Господин Гладиери. Е благодаря. Мисля, че финансовата и економическата криза, която в момента е факт, ясно ни показва, че Европа трябва да бъде демократична. И само по този начин можем да създадем подходящо економическо управление за Европа. В края на нашия мандат ще трябва да вземем решение за преразпределението на местата заради новите държави членки, които ще се присъединят, така че трябва да разрешим този въпрос. Това е и наша възможност. Социалистите и демократите гласуваха за доклада на господин Дъв в нашата комисия, няма проблем да направим същото и в пленарна зала. Осъзнаваме, разбира се, необходимостта да постигнем широко споразумение и съм съгласен да върнем доклада обратно в комисията. Осъзнавам, че преразглеждането на договора е голям проблем и следователно ние се съгласихме да приемем клаузата за гъвкавост, която ще ни позволи да имаме тази общо европейска листа и тя да бъде включена в съществуващия ни договор. Господин Хафнер се изказа в тази насока. Добре, тогава какво ще правим сега? Докладчикът предлага, поне ако аз правилно съм го разбрал, да стартираме диалог с съвета и да водим преговори с тях преди окончателното приключване на процедурата по доклада. Мисля, че има прецеденти. Например, по отношение на преговорите за службата за външна дейност. Ние гласувахме в комисията и после в пленарна зала просто потвърди изключеното споразумение. Така че има прецедент в този смисъл макар че не е традиционната процедура на съвместно взимане на решение. Що се отнася до нас, нямаме възражение към процедурата, трябва обаче да се уточни основанието, върху което ще стъпят нашите преговори. Защото ако това се прави върху основата, която сега в момента сме възприели по отношение на доклада на господин Дъв или предишния вариант, е едно или е, може да подходим възоснова на новия вариант, който ще се гласува. Очевидно двата варианта са близки. Докладчикът е един и същ. Но трябва да уточним как ще започнем разискванията с съвета по отношение позицията на нашата комисия. Благодаря. Господин Бронс и след това господин Дев. Моля, бъдете кратък. Аз също се искам да спра вниманието на втория точка по отношение на 25-тимата членове. Демокрация означава демокрация на народите. Една единност, идентичност, но не управление от просто произволен набор лица. Господин Дав вероятно се надява, че един ден ще има общо европейска идентичност, но други може да са на друго мнение. Във всеки случай, по-настоящем то не съществува. И общо европейски избори с общо а, европейски партии без такава идентичност ще бъде неразбираемо за гласоподавателите. Още повече, че а, има партии, които са за този подход и съответно партии, които са против него. Благодаря. Докладчика, председателя, благодаря. А сега а, мога ли да направя едно предложение, тъй като нямаме много време? Лисабонския договор постановява избирателния закон – и ние правим всичко по силите ни да разгледаме процедурата, така че в крайна сметка да не бъде отхвърлена в пленарна зала и е разумно според мен да се водят преговорите с съвета. Но комисията не може да бъде лишена от правото си да гласува по доклада. Господин Дъв. Обръщам се към вас. Не можем ли да отложим а, този процес, въпрос до среща на координаторите следващата седмица? Докладчика. Бихме могли, но не съм сигурен какво ще постигнем точно. Благодаря за изказванията, които бяха направени от колегите. На господин Фокс бих казал, че от комисията от мен се изиска да спазвам принципите и позициите, около които се бяхме обединили в рамките на първия доклад. И да не отстъпаме от тях до приключване на процеса. Той тогава беше част от малцинството. А мнозинството в комисията се изказаха много ясно в полза на общо европейските избори. Аз не съм застъпник на това, което можем да наречем общоевропейска идентичност, но аз съм за постнационална идентичност. И зная, че е, много от гражданите споделят това мнение. Бих искал да се споразумеем в хода на процеса, да определим крайен срок за предложенията за изменение гласуване в комисията и да продължим разискванията относно това какво ще се случи от тук нататък. Дали ще се обърнем към председателския съвет за мандат да водим неформални разговори или не със съвета, защото изискваме помощта и участието на съвета и Европейската комисия, за да можем да приключим това досие. Мисля, че това е разумен подход. Благодаря съм на господин Гуатиери и господин Хафнер, които изказаха съгласие с мен. господин Шефлен изиска период на, за размисъл и наистина трябва да се вложи много кораж в този размисъл, за да не се накърни легитимността на Европейския съюз и неговата популярност. Много моля да определим е, крайен срок за предложенията за изменения. Секретариатът предлага 27 октомври да бъде крайния срок за предлагане измененията за предложенията за изменение. Не е много голям срок, но все пак имаме възможност да направим своите предложения. Съгласни ли сте? Добре, значи това е предложението. 27 октомври. Следващото ни заседание ще се проведе на 10 октомври между 15 и 18.30 часа и следващия ден, вторника, преди обяд от 9 до 12.30. бях съдия и а, оповестявах края